Е, за възстановяване на економиката. Това е необходимо, защото когато Комисията по економически въпроси ще приеме доклада на 27 април, за да може да се приеме на застанието на съвета през юни. И така, на 22 февруари размяна на мнение, 26 февруари срок за представяне на измененията, 16 март представен, гласуване на измененията, приемане в Комисията по економически въпроси 27 април и приемане в пленарна зала е, по време на пленарното заседание през май. Първата точка, която ще обсъдим е организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт. Ще дам думата на госпожа Бауер. Има един малък проблем, който искам да споделя. Колегите при получиха преводите на различни езици преди един час, така че не е редно да взимаме решения по измененията, които са около 100. Вярно е, че доклада е кратък, но измененията са многобройни ако колегите са готови да водят дискусия, аз ще представя своята позиция. Аз не смятам, че има смисъл да навлизаме в много подробности. Ето защо няма да анализирам измененията едно по едно и да давам оценка на това, кое е изменение приеме, кое не. Можем да групираме измененията в три групи. Група, по която не може, група изменения, по които не може да се търсят компромиси. Има няколко изменения. според които доклада трябва да се оттегли. Има още една група изменения за самостоятелно наетите водачи. Според тях, според тези изменения, тези лица трябва да бъдат извадени извън обхвата на законодателното решение. Компромисът, според който аз настоявам тези страни и този компромис би бил приемлив. И така, нези страни, които предвиждат включването на самостоятелно наетите лица в директивата, не би трябвало да се налага на европейско ниво, тъй като нямаме преди, няма прецедент в регулирането на дейността на самонаетите лица. Ако ние въведем и приемем това правило, ще създадем лош прецедент. Има една друга група изменения, които предполагам, че са били внесени по погрешка Например, измененията, според които би трябвало да се позовем на директива 3085, бяха направени няколко предложения, като в изменение 32, именно в този смисъл. Това не може да стане, тъй като директива 3085 вече не е директива. Сега има друга директива в сила, така че ще помоля колегите да отеглят измененията си. Има и други изменения, по които следва да търсим компромис и е възможно да намерим такъв. В повечето от тези случаи аз ще се опитам да постигна компромис. Според ня... Има няколко предложения, които са от а, редакционен характер. Има други предложения, които могат да бъдат отчетени. Обещавам ви, че ще се постарая да намеря компромис винаги, когато това е възможно. Има една отделна група, която започва с изменение 104. Тя би въвела нови правила за санкциите и наблюдението. Тези разпоредби приличат на разпоредби, които виждаме в други директиви. Тук имам предвид изменение 561, 5061 и 1701. Това са директивите, възоснова на които колегите предлагат по-строги правила. Бих искала да чуя мнението на членовете на комисията. В момента на мен ми се струва, че макар че тези предложения биха могли да се приемат при някои обстоятелства, проекто, проекто директивата е, е такава, че прави тези предложения несъразмерни. Ако разгледаме измененията по същество и санкциите и наблюдението, предлагани от колегите, на мен ми се струва, че не могат да се повдигнат професионални възражения. В случая става дума за прекалена регулация. Ако обаче колегите са съгласни, че това е напълно съразмерно и би могло да бъде част от регламента и ако Европейската комисия е съгласна с това, че тези предложения съответстват на логиката на директивата, ще трябва да ги отчетем по време на гласуването. Имам и една последна забележка. Всъщност това е процедурно предложение, тъй като последното гласуване ще бъде по време на второто пленарно заседание в, през май. Аз бих искала другите срокове да бъдат променени така, че да са в съзвучие с настоящите. В противен случай ще разполагаме само с една седмица за намиране на компромиси. Ние ще обсъдим тези въпроси на 4 март и гласуването ще бъде след два месеца. Ето защо аз ви предлагам да обсъдим компромисните измерения на 16 март и след това да гласуваме в комисията на 27 април. По този начин ще имаме достатъчно време, за да могат документите да бъдат преведени преди второто пленарно заседание през май. Благодаря. Господин Кларк се е записал за изказване. Благодаря, госпожо председател. Ние вече знаем, и сме съгласни, че самонаетите водачи би трябвало да спазват общите правила за времето за управление и тахографите. Сега, какво прави обаче шофьора в личното си време? дали той търси нови клиенти, дали попълва работни документи или пък изобщо се грижи за това дейността му да е така както трябва. Всички ние работим в къщи. Кой ще ни следи дали работим у дома? Не е възможно това да стане. Не можем да следим дейността, която самонаетите водачи осъществяват те извършват тази дейност, за да могат да си вършат работата и за да запазят своят, да си, да си запазят работата. Е, ние пък ние не искаме тези шофьори да станат служители на големите фирми. Мисля, че е много важно да имаме самостоятелно наети водачи, хора, които работят за себе си във времето, което им принадлежи. Радвам се, че докладчика е съгласна с мен. Ето защо предлагам да изхвърлим тази директива и да направим така, че самонаетите водачи да не бъдат включвани в директивата. Да, благодаря. Благодаря за изложените бележки. Надявам се, че ще имаме време да проучим становището и да влезем в връзка с административните служби на комисията, така че 20, 16 март и 20 април са добър избор. Ако има изменения, тези изменения трябва да бъдат разбира се, постигнати в разговори и преговори между докладчиците и докладчиците в сянка. Така че това го приемам. Приемам и инициативата днес да не обсъждаме надълго и на широко всички изменения, защото аргументите вече са излагани няколкократно. И тук си спомням за студената война. От толкова прехвърляне на топката, че на времето от преговорите са се водили така. Руснака казва, изменение номер едно, американец отговаря, отговор номер две. Вече всичко е било отясно по-ясно и така са си разменяли приготвени реплики предварително. Така че нека и ние да не постъпваме по този начин. Тези, които смятаме, че вълнонаемните работници трябва да продължат да бъдат част от тази директива, ние, значи, сме твърдели винаги, че е невъзможно да се контролира и че има часове, има работни действия, извършвани от същите тези волно наети работници, които в крайна сметка остават извън от обсега на тази директива, но пък които, както каза колегата, са много важни, защото не позволяват, например, злополуки и происшествия. Така че, нека ясно да уточним за какво става дума. Че става дума или за време на шофиране, или за време на товаро-разтоварни дейности т.е. работа, действия, свързани с неговата собственост, с неговата собствена на шофьора сигурност и безопасност, както и безопасността на останалите участници в движението. Факта, че вълнодневните работници са, представляват част от тази директива, за някой, значи, това представлява по-голямо бюрократично бреме. Аз обаче смятам, че това е точно обратното, защото много информация може да бъде отчитана от тахографите и малко данни трябва да бъдат попълвани в формуляри на хартиен носител. Не е чак толкова трудно да се контролира работното време, но ако е трудно, то ще бъде трудно за вълнонаетите и за тези, които само привидно са такива. Тоест, това, което искам да ви кажа с всичко това е, че ако се борим срещу пътните злополуки, происшествия, изобщо всички рискови фактори и ако изобщо се борим против такава обстановка, такава ситуация, в която може да има измами и привидно предоставяне на услуги, значи ако целим всичко това, то трябва да създадем ясна нормативна база и ясно уточнени и валидни за всички правила. По въпроса за втората група изменения, наистина бихме могли да оставим на всяка държава членка правомощието да разрешава неясните, неясните точки и да разрешат всеки конкретен случай, всяка конкретна държава, дали да включва или не волно ноемните. Това обаче ще бъде разрешение, частично разрешение на проблема, защото свободно наетите работници в транспортния бранш не работят единствено и само, не оперират само на територията на една национална държава, което превръща веднага проблематиката в наднационална. Ако един уморен испански шофьор кара по френските шосета, то тогава е логично нормите, прилагани, изискванията, прилагани към френските шофьори, да бъдат прилагани и към този уморен испански шофьор. С други думи, пътните, пътната сигурност, безопасността по пътищата е общ европейски проблем. Аз дори бих препоръчал още по-голямо по затягане на мерките, за да знаят правоохранителните органи в какво се състоят характерните особености на всяка държава членка, за да могат да поставят точната диагноза, ако могат така да се разреша на всеки словашки, чешки, полски или какъвто и да е било друг нарушитен, който спират по пътищата. Ето така ще постигнем това, към което се стремим. И така, смятам, че на първо място трябва да обсъдим. Да обсъдим това, което подлежи на обсъждане – Разбира се, след като сме се произнесли по същността, а именно по измененията, предлагащи да се оттегли директивата или да се включат и волно наемните работници. Госпожо председател, ние сме готови. Готови сме да поемем всички разумни ангажименти, които биха могли да се окажат наложителни ако това е необходимо в името на по-ясното записване на текстовете, за да не се злоупотребява с тази юридическа фигура на волно наемен работник и за това, защото контрола да бъде по-ефикасен, надзора на, за прилагането на директивата също да бъде по ефикасен и в крайна сметка да се получим от собственици грешки и собственици успехи. Да, разбира се, ще поддържаме принципните си позиции, но ако не успеем то, да постигнем това, което според нас си струва усилията, то тогава, разбира се, няма да се запънем а ще, на собственото си становище, а ще тръгнем на консенсус с, с госпожа Бауър в името на една по-добра директива за европейските граждани. Благодаря. Um, arvoisa puheenjohtaja, tämän direktiivin ideahan on liikennetu... Благодаря. Идеята на тази директива е да се повиши безопасността по пътищата. Пътната безопасност е свързана и с правилата за почивка и правилата за продължителност на шофирането. Тези правила трябва да се прилагат на практика, а това трябва да се извършва от отделните държави членки. Срамота е наистина, че нямаме база данни, която да е трансгранична по характер, за да можем да видим дали наистина се прилагат на практика тези правила. Господин Коферати говори за това, как в рамките на 24 часа може да се преминат различни държави, през различни държави членки, т.е. през различни юрисдикции. контекста на тази директива чухме, че товароразтоварната дейност е част от проблема. Тоест, че би могло да има отрицателно въздействие всяка една дейност, която не е свързана с шофирането, а е странична за шофьорската дейност. Така че един вид се говори за наблюдение на това разтоварната дейност в тази директива. Считам, че такъв тип подробности изискват и по-голямо внимание от наша страна. Според мен целта на всяка една директива е да разрешава проблеми които съществуват в нашите държави членки. Независимо от това дали самонаетите ще попаднат в обсега на тази директива или не, как според вас ще разреши тази директива проблемите, които се повдигат пред нас? Ето това е важният въпрос. И тогава стигаме и до момента, а, че има а, самонаети шофьори, които се представят за такива, но всъщност не са. Такъв тип шофьори знаем, че са проблем в Централна и Източна Европа. При нас в Финландия, като че ли, това не е такъв проблем. Следователно, настоящата директива би трябвало да ни даде възможност да изчистим критерии, така че едни е, шофьори, които са наистина самонаети, да могат да попадат в тази категория. Например, един такъв а, човек, едно такова лице, не би трябвало да бъде в някаква, каквато и да било тя зависимост от друга страна. От друга страна пък той трябва да има собствено МПС. Според мен така може да се изчисти дефиницията и да се справим с лица, които се представят за самонаети, а всъщност не са. Считам, че такъв един подход би могъл да ни помогне да разработим една директива, която да разрешава проблеми. Благодаря следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на колегата за нейната работа. Считам, че е изключително трудна задачата й, но ако бихме могли да постигнем някакъв компромис, си струва да положим необходимите условия. Съгласен съм с колегата от Испания, няма смисъл да повтаряме всички аргументи, те са казвани многократно, имало е много дебати по този въпрос, така че да не повтаряме едно и също. Що се отнася обаче до различните предложения за изменения, които са свързани с борбата с самонаети лица, които по естеството си не са такива, считам, че трябва да намерим начини за изчистване на критериите, така че те да бъдат по-ясни и по стриктни Това е проблем наистина само в някои държави членки, не е проблем за всички и аз нямам нищо против да се налагат санкции или да се извършва някакво наблюдение, така че по какъвто и да е начин да се постигне компромис по този въпрос и да имаме ясна дефиниция. Един въпрос, който според мен не бе повдиган, а има доста изменения по него, са свързани, е свързано с МПС-та под 3,5 тона. Знам, че голямата част от държавите членки ще са против, дори госпожа докладчика изискваше оценка на въздействието. Бихме могли да поискаме от Европейската комисия такава оценка на въздействието, разбира се господин Стъркас говори за измерванията на тахографа. Можем да видим дали тук не може да постигнем някакви компромиси. Ако държавите членки са тези, които в крайна сметка определят правилата, то тогава няма да имаме никаква възможност за наблюдение върху работата на водачите, тъй като те пътуват в трансгранични условия. И от друга страна ще се засегне е, свободната конкуренция между държавите членки. И накрая, дали да имаме еднакви правила навсякъде или не, според мен е важно да знаем, че за периодите на почивка и периодите на шофиране трябва да има едни и същи правила. И накрая един коментар, който всъщност е и въпрос. Той е свързан с някои предложения за изменения, като например 89, както и някои други. Там се говори за допълнителна точка в четвърти член за по посочения срок в 3.2 да бъде 3 часа седмично и това е свързано с дейности 3, 4 и 2. Колегите казваха, че трябва да са 3 часа седмично, а имаше и други предложения. Ням, не ми е ясно какво имате предвид. Ако определим някакъв срок, някакво време то ще остане, независимо от това дали лицето 6 часа ще отдели на него 10 часа или половин час. Или то трябва ли да бъде посочена някаква цифра, 1 час, 3 часа, 4 часа, каквото решим. За мен това е странно като предложение за изменение, защото или а, аргументите ни са свързани с умората и тогава някакси човек не може да залага някакви срокове, защото, както казах, 10 часа човек може да работи, а или един. А ако пък аргументът ни е такъв, тогава не виждам как можем да предлагаме изменения, които да а, предлагат определен срок, като това въобще може да не е свързано с е, действителната продължителност. Благодаря, казва председателката госпожа Дели. Е, мерси, мадам е, ла президент. Благодаря, госпожо председател. От Искам да се извиня от името на госпожа Тюринен, която отговаря за този въпрос и ще представя позицията на зелените на английски язик. Ние решихме да представим отново. Ние решихме отново да отвърлим позицията на комисията, тъй като смятаме, че по този начин не се осигурява достоен труд и равнопоставена конкуренция. През 2002 година беше се взе решение да се включат само наетите работници през ноември 2009 година според правната служба самонаетите шофьори би трябвало да влязат в обхвата на директивата. И, но само две страни са направили това. Това е ясно послание от правната служба на парламента не означава да се включат. Ние говорим за изключване от е, директивата. следва да отчитаме последните тенденции и да напомним на комисията, че тя не зачита становището на парламента. Е, това не е, ние не сме парламент, е, който е, държи всичките му становища да се отчитат.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 Госпожо председател, искам да продължа казаното от предишните оратори. Първо, ние имаме нужда от малко повече време за преговори. Не, не разбирам въпроса как, откъде полицията да знае кои правила въжат за кои шофьори полицията не, на полицията не се налага да познава законодателството на други страни. Ние, ако и се съобразим с този довод, би трябвало да се откажем от всякакви дейности на европейско ниво. Сега няколко думи за фалшивите самонаети лица. Да, има такива. Те или са решили сам, сами да станат самонаети, или пък са били принудени. Ние трябва да настояваме на позицията самонаетите шофьори да не бъдат включвани в обхвата на директивата. Вече има разпореди за почивка. Може би по този начин ние ще можем да водим по-ползотворна дискусия. Тази нощ имаше злополука в Австрия, на околовръстното шосе на един важен град. Всичко това се случи през нощта, имаше много жертви, загинали, пострадали и полицията твърди, че най-вероятно става дума за пътно-транспортно происшествие по причина на това, че шофьорът е задрямал за няколко секунди. И така с оглед на всичко това, което изслушахме до момента и с оглед на това, което аз ви казвам в момента, виждате, че нещата са ясни, трагично ясни. Необходимо е с други думи да се включи в обсега на директивата и свободно наетите шофьори, защото очевидно, че от всеки един зависи живота и здравето на всички останали. Така че директивата от 2002 година ще продължава да се прилага още една година, още цяла година. Не разполагаме обаче с това, с данни за това как ще се отрази това прилагане на директивата в продължение на цяла година върху всички участници в движението. Така че смятам, че комисията трябва да направи едно предварително проучване и след това да излезе с конкретни предложения за проследяващи мерки и последстващи действия. Предложенията, които чувам до момента, не са задоволителни, поне според мен. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията, за да отговори на конкретните въпроси. Благодаря, госпожо председател. Безопасността по пътищата и здравето и безопасността на работното място ръководят Европейската комисия във всички законодателни предложения. Но всъщност не става дума за това. Тук става дума за това да избягваме опасностите самонаетите лица да бъдат експлуатирани от работодателите. Аз вече изразих позицията на Европейската комисия неколкократно и както каза господин Серкас, ние толкова често сме разменяли становища, че няма смисъл да се връщаме към тях. Ще се спра само на измененията и по този начин ще отговоря на някои от поставените към комисията въпроси. Първо, както казах на предишното заседание, комисията подкрепя измененията на госпожа Бауер и смятаме, че измененията, които тя е предложила, ще са много полезни, тъй като поясняват един текст, който продължава да дава възможност за различни тълкувания. От друга страна, ние не можем да подкрепим другите изменения, които според нас налагат несъразмерна административна тежест и несъразмерни разходи за предприемачите и държавите членки. Същевременно те не, уси... не предвиждат достатъчни възможности за контрол, а, що се отнася до истинските самостоятелно наети и лица и възможността те да бъдат включени в обхвата на директивата. Ние сме против измененията, макар да отчитаме, че господин Хюс и господин Хауит господин Хадрал, извинявайте, положиха усилия да намерят компромис, така че самонаетите лица да бъдат включени, като обаче се предвиждат 1-2 часа допълнителна работа. Това е техния принос към цялата директива. Целта на тези изменения не, не, не беше да разрешат проблемите, свързани с правоприлагането. Единствените възможности, с които разполагаме сега, да осигурим спазването на допълнителните изисквания за почивка е чрез тахографа. И шофьорите на, против, на, на трудовоправни отношения е, имат интерес да включват е, тахографа, само наетите лица нямат такъв интерес. И ако не създадем нова система за контрол на европейско ниво, която да всъщност би била доста е, тромава, държавите членки няма да могат да контролират работата която не, е работа, която не влиза в обхвата на дейността на самонетите шофьори. От друга страна, има доста голям брой изменения, които, на които комисията може да даде своята подкрепа. Те

правят разпоредбите по-ясни и те идват от различни политически сили. Сред тези изменения има едно свързано с прага 3,5 тона. Това е интересно предложение, но както вече казах, би трябвало да приемем по-цялостен подход. Е, е, законодателството за автомобилния транспорт в Европейския съюз има няколко регламента, директиви, които се отнасят към превозни средства на 3,5 тона. Ако променим прага, ако променим този праг, можем да го направим така, че да се отнася към всички. Ние не сме против тази идея, ние я проучваме, в момента се осъществява проучване, ще осъществим всички необходими оценки на въздействията и ако смятаме, че е необходимо да се разшири обхвата на сегашното законодателство за автомобилния транспорт, за, така че да обхваща автомобил, автомобилите под 3,5 тона, ще го направим. Сега измерения 35-36 предложени до госпожа Яконсай. Те са интересни и бихме искали да ги проучим по-внимателно. Изменение 35 предполага самонаетите шофьори да носят отговорност, ако работят допълнително, ако това застрашава сигурността по пътищата. измерение 36 третира въпрос, който вече коментираха именно възможността за автоматично записване и отчитане на дейността, която не е свързана с шофиране, като товарно-разтоварни дейности. Както казах и сега е предвидено правно задължение тези дейности да се отчитат в графа други дейности. Но отделните е, шофьори са тези, които трябва да натиснат копчето. И сега тук важното е държавите членки да направят така, че съществуващото законодателство да се спазва. Автоматичното отчитане на товаростоварните дейности би а, е, решило проблема с точността на отчетените дейности. Товароразтоварните дейности, разбира се, зависят от характера на отделните пратки. Не винаги шофьорът е този, който осъществява тази дейност. Така че ние пак се връщаме към сложния въпрос за правоприлагането и европейското законодателство – не може да регулира абсолютно всичко. Това въжи за всяко друго законодателство. Сега, преди да дам думата на госпожа Бауер, си искам да кажа, че секретарията разгледа графика внимателно. Възможно е, е на 16 марта е, да се проведе дискусия по компромисите и след това през април да се проведе гласуването. Ако възникнат проблеми, ще се свържем с вас. Госпожо Бауър, заповядайте за обобщение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички взели отношение по въпроса и разбира се и на всички, които се опитаха със своите бележки и коментари да подобрят качеството на този доклад. Благодаря за това, че са си направили труда и са отделили време. Много съм признателна, много съм задължена и поздравявам колегите за самодисциплината, която си наложиха за участие в този дебат. Бих искал да отговоря на някои от поставените въпроси. Господин Серкас, казвате, че най-напред трябва да се вземе решение относно основното съдържание и след това по подробностите. Аз разбира се съм за, но съм за и работа по детайлите, по подробностите, които възникват в процеса на работа. Така че най-вероятно няма да можем да заемем първо с важното и после с допълнителното. След това един въпрос, който бе повдигнат и който аз без искам пропуснах в встъпителните думи. Става дума за моторните превоз, прево, превозни средства, лекотоварните такива под 3,5 тона. Наистина това трябва да бъде разгледано, тъй като през последните години шосейният, сухопътният транспорт претърпя големи промени. Ето за това се опитваме да му и дадем някакво словесно измерение, е, някаква нова формулировка. И аз самата поправих предходната си формулировка, тъй като подвеждаше дали не трябва да дали това не означава, че трябва да въведем тахографии и за леките автомобили? Тъй като в момента това се прилага само за по-тежките от 3,5 тона превозни средства. Връщам се сега отново към шосейната структура, към структурата на сухопътния транспорт. Тя се промени през последните години, затова в Комисията по транспорт решихме да преразгледаме положението, за да видим какво бихме могли да направим за сигурността по пътищата, особено в случая на автомобили под 3 тона и половина. И тук тогава започнаха да се получават контрапредложения от различни парламентарни комисии, от различни лобистки организации. Но, нека да погледнем на какво се дължат пътните злополуки и кой ги предизвиква. Така че с оглед на всички цитирани тук примери трябва да признаем, че не винаги се взимат тук правилните решения. Това, което се случи миналата нощ в Виена, в Австрия и катастрофата на околовръстното шосе е наистина трагично събитие. Моите съболезнования на семействата на пострадалите, но това ни показва ясно до каква степен умората умората на шофьорите причинява. Причинява катастрофи. 0,06% от пътните транспортни происшествия се дължат на фактори свързани с стрес, с умора, с а, воден спор преди това с колега или с някой член на семейството, изобщо с субективно свързани с психическото състояние фактори. Така че трябва да въведем нещо, което да отразява. Това е трудно естествено, защото трябва първо да анализираме това, на което се дължи умората това, което я предизвиква. А пък след това, от, когато стане дума за статистики, трябва да направим разбивка, която да ни посочи каква част от а, злополуките са предизвикани от а, свободно наети шофьори. Пак повтарям, повече информация дръж, длъж, е необходима. Повече статистическа обработка. Ако обаче кажем, че всички, ако решим, че всички трябва да бъдат контролирани, всички във всеки един момент трябва да бъдат подлагани на най-щатрен контрол, това вече отива в другата крайност на махалото. Изчерпахме сякаш въпроса с свободно наетите водачи и не смятам, че трябва отново да се връщаме към него, защото той е специфичен, специфичен за транспортния сектор. Затова се обръщам към комисията с молба отново да преразгледа случая на тези свободно неети водачи, които де-факто не са такива. Освен всичко останало, те предизвикват и социален дъмпинг и предизвикват, освен всички останали отрицателни последици, и економически такива. Така или иначе, това може да бъде считано за проблем присъстващ не само в транспортния, а и в много други економически сектори. Това също го включихме в нашия дебат, така че друго мисля, че нямам. И в заключение бих искала да подчертая, че не би било зле и комисията да се произнесе по изменение 104 до края относно измененията на директива 501 те казаха, че не ги подкрепят или поне аз това разбрах. Благодаря. Yes, uh, thank you. И аз ви благодаря, госпожо Жобауър. Както казах, 16 март ще обсъждаме компромисните решения. 28 април ще се гласува в комисия а след това във втората майска сесия ще се гласува в пленарна зала. Господин Хауит обаче все още го няма. Както казах, мисля, че закъснява самолета му. За това с ваше разрешение бих искала да преминем към доклада на господин Куферати, дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяващата се економика. Ако нямате нищо против, преминаваме към шеста точка от дневния ред. Грация, президент. Ora come tutti i colleghi sanno. Благодаря, госпожо председател. Както много добре знаят всички колеги, за всяка една економика е изключително важно да се знае каква е необходимата подкрепа в средносрочен и дългосрочен план. В случаи като настоящия, една ужасяваща рецесия, положението е доста деликатно и за това е много важно да разгледаме тази тематика днес. Бих искал да изложа основните точки, които включих в доклада си за економическата комисия. Стинто е irrilevante nelle суе рикадуте concrete. Първо, много е важно да се види какви биха били последствията от финансовата и бюджетна политика. Знаете, че има различни варианти, които могат да се обсъдят, като например едни недобре обмислени а, урязвания на бюджет, на а, целият публичен сектор, независимо какъв е сектор, образование и така нататък. Всичко това ще окаже своето въздействие и върху стабилността, и економическото възстановяване, и в средносрочен и в дългосрочен план. Трябва да се разглежда обаче и въздействието върху пазара на труда. Бихме искали да изградим една стратегия, която да насърчава раздаването Зинете създаването на работни места като стратегията за развитие до 2010 година. От друга страна, обаче, е необходимо да видим какви са економическите параметри, за да стигнем до такава устойчивост. Затова е, е хубаво да имаме достатъчна прозорливост, за да можем да предвидим необходимите инструменти, както и стимули на пазара на труда, за да не въвеждаме мерки, които да урежат покупателната способност на семействата и в резултат на това да се спуснем надолу по една а, ужасяваща спирала. Както всички знаете, трябва да разгледаме най-вече въпроса за безработицата, младите хора, жените в средносрочен и дългосрочен план. Според мен това е много сериозен проблем и за това е един от компонентите на нашата стратегия би трябвало да бъде насочен към насърчаване на заетостта сред младите и жените. Според мен това трябва да бъде една, а, един от основните моменти в економическата ни социална политика. От друга страна, трябва да спомена, че економическата и финансова стабилност зависят от различни фактори не само върху безработицата и, или заетостта. Те зависят и от емиграцията. И според мен това е един фактор, който трябва да бъде управляван добре, за да може да се управлява добре економиката не само на ниво държави членки, но и на ниво Европейски съюз. Затова са необходими целенасочени политики, които да насърчават създаването на работни места, достъп до нашите пазари на труда, съответни правила за получаване на гражданство в нашите държави членки. Много е трудно да се намери решение, което да включва всички елементи. Необходима ни е иммиграция, защото би трябвало да има достатъчна заетост, която да води до економически ръст. От друга страна обаче трябва да имаме достатъчни защитни механизми, които да са свързани с принципите на социалната държава, върху която почива нашата економика. Е, смятам, че е, всяка една държава има доста лостове, с които би могла да маневрира и това би трябвало да бъде и в същината на нашата стратегия до 2010. Ние насърчаваме създаването на работни места, опитваме се да създадем една политика на пазара на труда, която да доведе до економическо развитие, да прилагаме принципите на гъвкавата сигурност по един разумен начин, като насърчаваме диалога. така че да изготвим един план, който да гарантира едно добро економическо развитие и да защитава принципите е, на е, пазара на труда, които са свързани с защитата на пазара на труда. Всичко това изисква координация между отделните държави членки. Не би трябвало обаче да забравяме различията между нашите страни но и потребността от устойчиво економика и един сектор, който да произвежда по един екологично съобразен начин и тенденциите да бъдат основани на едни устойчиви економически политики. Всичко това е свързано и с социалната справедливост и според мен това е особено важен момент в Зелената книга. Той е, ще бъде също така в основата на реформата на пенсионната политика. В някои държави това е изключително важен въпрос. Според мен е, е, много важно да има държавна пенсионна система, точно за гарантирането на този принцип на социална справедливост и социална държава. Но от друга страна би трябвало да има и допълнителни вноски в частни фондове, е, защото те ще се окажат изключително важни като източник на допълнителни средства за пенсиониралите се. Гражданите трябва да бъдат насърчавани и да пестят за своето бъдеще. От една страна публичният сектор гарантира една част от пенсията, но друга част от нея би трябвало да бъде гарантирана от частния сектор. Това би трябвало да бъде структурирано на базата на принципа на солидарността и социалната справедливост. Тези принципи съществуват в Европейския съюз от много време и те са една отличителна черта на нашите страни. И накрая, най-общо мога да кажа, че има много важни моменти, които ще дадат до положително развитие. Голямата част от реформите, които са записани тук, вече текат. Всички идваме, разбира се, от те различни култури, различна действителност. Би трябвало да се опитаме да постигнем някакъв баланс между тях, но в крайна сметка ние се гордеем от разнообразието в нашата общност. Имаме различни структури на местната власт, и така нататък. И това може да усложни координацията на процеса. Преди всичко, обаче, искаме да имаме качествени услуги, качествен пазар на труда, качествено производство, добра производителност, която да доведе до економическия ръст, който очакваме и която да гарантира устойчиво развитие в бъдеще. Всъщност, аз ще е, се съсредоточа върху е, тези моменти, когато изготвям своя доклад. Вече водихме дебати по този въпрос. Аз лично съм говорил с някой от вас Комисията, която се занимава с економическата ресесия, също се опитва да разнищи част от тези въпроси, като стигне до някои приоритети, които да излязат от целият този спектър от взаимосвързани въпроси. Не искам да навлизам в повече подробности. По-настоящем, госпожо председател, вие казахте, че има вече крайен срок за внасяне на предложения за изменения. Времето ни притиска, но Независимо от това, трябва да кажа, че ако някой от вас иска да излезе с предложение за изменение, ние ще го обсъдим. Иска ми се да имаме полезен принос към дебата в економическата комисия. Благодаря. Благодаря, госпожа Язовяска. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałam się od... Благодаря, госпожо председател. Искам да направя няколко коментара по становището на господин Коферати. Той говори за повишаващата се безработица. Това е в първи абзац. Мисля, че повишаващата се безработица влияе отрицателно върху публичните финанси. С други думи, так, бихме могли да намерим по-категорична формулировка. Във втория параграф би трябвало да говорим не за съживяване на индустрията, а за инвестиране в економическия растеж. Би трябвало да инвестираме в растежа, работните места, образованието. Образованието и обучението могат да дадат тласък на економическия растеж. В пети параграф господин Коферати говори за подходяща имиграционна политика. Според експертите, имиграцията не може да компенсира демократичния дефицит, възникващ в резултат на остаряването на населението. С други думи, ние би трябвало да използваме по-добре съществуващите човешки ресурси. Ние би трябвало да инвестираме повече в програма за обучение на хора, на лица над 50 годишна възраст, също и на по-млади хора. Авторът господин Коферати говори за преразпределението на ресурсите и за укрепване на съществуващото равнище на подпомагане и социални помощи. Аз мисля, че ние имаме нужда от нова пенсионна система, която да отчита дефицита Авторът говори за два стълба държавно и допълнително осигуряване. Аз мисля, че са необходими три стълба. Държавно, допълнително и професионално осигуряване в е, девети параграф където докладчикът говори за намаляване на разходите за труд и намаляване на данъчното облагане, мисля, че ние трябва да се стремим към балансирана данъчна политика – също така би трябвало да се стремим да намаляваме разходите, които не са свързани е, с, с е, заплатите. По този начин ще създадем повече работни места и ще повишим конкурентоспособността в Европа. Е, докладчикът, според мен, не отчита необходимостта държавите членки да носят отговорност за ангажиментите, които са поели по отношение на пенсиите. Държавите членки би трябвало да представят годишни отчети. Също така смятам, че трябва да се говори повече и за здравната политика, която представлява особена особена тежест за обществените финанси. Ако искаме хората да работят и след 65 годишна възраст, трябва да направим така, че те да са физически и психически годни за това. Проучвания в Великобритания наскоро говорят за това, че англичаните след 40 годишна възраст все повече страдат от амнезия. Разходите за лечение на психичните заболявания са по-високи от разходите за лечение на рака. Е, има върху какво да се замислим. Разходите за образование се повишават, но в Европа ние инвестираме не в това образование, в което трябва да инвестираме. Ние не инвестираме в творчество и новаторство. Просто образоваме поколение, което да върши неща, които вече са били направени. Благодаря. Председателката, няма други записали се за изказвания. Датата за внасяне на изменение е 26 февруари, дебат по изменението 16 март, 17 март, приемане в комисията, приемане в економическата комисия 27 април и гласуване по време на втората сесия в, в през май. Господин Хауит не е тук и ще, да, ще се занимаем с доклада на господин Черкас. Напълно е възможно да изтеглим гласуването за 5 часа, така че уведомете а, депутатите а, за тази промяна. И затова сега преминаваме към доклада на господин Серкас процедура за едино кандидатстване за едино разрешително за пребиваване на граждани от трети страни на територията на държавите членки и общи права за работници от трети страни, които пребивават законно в държави членки. Благодаря, госпожо председател. A exigir, por supuesto, aproximaciones mucho más precisas que la que vamos a tener en esta primera. Започваме дискусия по един много важен въпрос, който ще изисква пълното ни внимание през, след, пред близкото бъдеще. Сега ще ви дам пред историята на това предложение за правата на законните мигранти и за единното разрешително за пребиваване. Това е въпрос, за който настояваме от няколко години. Причините са ясни. Първо искаме упростяване на административните процедури за да имаме единна процедура за издаване на разрешителни за работа и пребиваване, нещата да се улеснят, да станат по-експедитивни и да се отговори на нуждите на пазара на труда. Също така искаме да се гарантират и е, правата на е, работещите от трети страни. Идеята е, е те да се те да имат същите права, както и гражданите на държавите членки. От 2004 година, когато комисията представи плана за действие, кога, където се прокара границата между законни и незаконни работещи, се очерта консенсус според който искаме да се борим срещу незаконната иммиграция, но заедно с това да бъдем по-великодушни, когато организираме законната иммиграция. Така че политиката на Европейския съюз в тази област да бъде двояка. Тоест твърдост спрямо незаконната иммиграция, но заедно с това да се осигуряват а, пълните права на гражданите на трети страни, за да могат те да се интегрират. Когато говорим за ефекта повик, призив за емигранти, се оказва, че трети за Евросъюза държави членки изпращат огромни тълпи емигранти и стигаме до момент, в който правната сигурност започва да се кандилка не само тук при нас, а и в световен мащаб. Ето за това една такава рамкова директива ще сложи край на тази незаконна иммиграция. Просто защото няма да бъде вече толкова лесно да си мисли човек, че ще дойде в Европа и ще намери веднага работа, защото просто действащата законова рамка ще бъде неумолима. Така или иначе смятам, че започваме все повече и повече да се доближаваме до, може би не до идеала, но до отчитането на необходимостта да се регулират правата, да се зачитат правата не само на местните трудещи се, а и на прииждащите отвън. От 2007 година насам вече работим по тази рамкова директива именно за регламентиране на това единно разрешение за работа. До момента работехме с различни директиви за различните видове трудова дейност, която ще упражнява съответният чуждестранен работник. Когато за първи път е, прочетохме предложението на комисията, какво се оказа, скъпи колеги, оказа се, че няма да бъде лесно обсъждането нито тук в парламента, нито след това с останалите институции. Това е рамкова директива, която регламентира хоризонтално правата на всички чуждестранни работници, с изключение на тези, които вече имат разрешително за работа. Та значи тя ще застъпи до известна степен приложните полета на други вече действащи директиви. Имам предвид директивите за квалифицираните работници и служители или пък за директивите предвиждащи санкции за неизпълняващите законодателството работодатели. С други думи ще ни се наложи да приложим и пригодим едновременно с прилагането тази нова директива към вече съществуващите хоризонтални отделни директиви. С други думи, дебата се води по рамковата директива, без обаче да губим от поглед вече съществуващото като законодателство и без да допускаме влизане в противоречие с така наречената норматива за дългосрочно пребиваващите в чужбина работници или тези, които са на обменни начала или работят като доброволци. От 2004 година, например, насам имаме тази този огромен набор от директиви, регулиращи престоя по една или друга причина в друга държава членка. И така. Ако не искаме, ако искаме наистина тази нова рамкова директива да бъде хоризонтална, то тогава трябва да се потрудим. Трябва да се потрудим за това, щото предложението на комисията, с което днес се занимаваме, да бъде още по-изясено и, е, и още по-изкристализирано. Това е първата трудност – многообразието на вече съществуващо законодателство. И на второ място факта, че тази директива пристига в, тук при нас в парламента в условията на така наречено засилено междуинституционно сътрудничество. Так много ме очудва. Не знам кой е измислил правилата тук за работа в парламента, но тази процедура направо ни тласка към умствено разстройство. Има четири съображения и три члена. Част от съдържанието на съображението е застъпено след това в члена. Как тогава можем да работим, след като част от члена ни се пада на нас, а другата част от същия този член на друга комисия? Една част от работата е свързана с процедурите, другата част е свързана с опазването на човешки права. Как да си поделим работата между две парламентарни комисии? Работата е разпределена някак налудничево, ако ми позволите израза. На един е възложено едно на друг друго, без да се вземе предвид, че работим заедно. И така съдържанието, на съображенията, на точките от преамбюла, както и съдържанието на самите членове, е, е такова, че няма как да не навлезем в областта на действие на комисията Либе. С други думи, какво искам да кажа? Че няма защо да се придържаме към тази административна гилотина, която е тряснала по средата на члена и е казала от тук комисията за човешки права, до там комисията за трудова заедост. Трябва да работим заедно, ръка за ръка и заедно да обсъщаме текстовете. понякога ни се налага да дообработваме текстовете, които ни идват е, в не много удобен за логаритмуване вид от комисията. Защото тази директива в крайна сметка ще отвори нещо като юридически чедър над цялото европейско гражданство в толкова важни области, като опазване на човешки права, зачитане на трудови права, на местни и приходящи работници. Ето това нещо обаче трябва да се уточни в точките от про, про, преамбюла. Хубаво, така се прави. След това обаче по неизвестни причини в членовете на съдържанието пък се правят предложения, които вървят точно в противоположната посока на точките от преамбюла. Защо? Защото обсъжда или включва такива колективи, такива групи от трудещи се, които нямат място тук, сезонните работници. Защо ги изключваме? Комисията твърди, че въпреки, че става дума за всички полагащи труд в Европа, са в приложното поле на тази директива, по неизвестни причини сезонните работници попадат вън. Тоест, разделяме, разделяме емиграцията на легална и на нелегална, на сезонна и на несезонна. Така ли? Как бихме могли да поправим това противоречие и защо сме допуснали едно такова противоречие в началния текст на комисията? Едно евентуално разрешение, според мен, би могло да бъде твърдението, че тази, тези сезонни работници, подлагащи сезонен труд, имат специални директиви, които специално регулират тяхната дейност. Бихме могли да го кажем, обаче не можем да го кажем, защото няма такава специфична законодателна уредба. А те, така или иначе, трябва да бъдат, трябва да бъдат защитавани. Това е примерът за сезонните работници. Същият пример обаче би могъл да се цитира и с командированите работници. Защо те не са включени задължително? А защо е размит техния случай в а, текста на съответния член? И в заключение, госпожо председател, Искам да се обърна към колегите с призив да се запознаят задълбочено с текста. Защото в е, член 12, който е от нашата компетентност, там, значи, се установява набор от права, свързани с образование, обучение, трудови и граждански права, това в първата част. И във втората част пък се позволява на държавите членки да отменят някои от цитираните в първата част на същия член права. Как може такова нещо? Как може изобщо да се мисли за отменяне на права на някой, който полага труд в държава членка на Евросъюза? И така моля ви внимателно да я четете, защото понякога лишаваме от ам, правна защита групи, групи, които биват изоставени на волята на държавите членки. Оставаме, значи, впечатлението, че пред нас е директива, която урежда, урежда инструментите за прилагане, при това по много прогресивен начин, но пък по много консервативен и дори празнодумски начин се отнася към самата същност на тези права. И така ще приключа до тук, защото стига време, вече не е време за приказки, време е за дела. Работа ни чака не само за създаване на една правна рамка за законната имиграция, а и за да отговорим на тези очаквания, които подхравахме толкова дълги години не само на нашите граждани, а и на чуждестранните граждани, а именно обещанието, че няма да има незаконна иммиграция. Тези, които идват да работят в Евросъюза, ще имат същите права и ще ще се отнасяме с тях по абсолютно същия начин, като към нашите собствени граждани. Благодаря. Thank you. Uh, thank you Благодаря ви за представенето. Знаем колко е трудно да се разпределят отговорностите по отношение на отделните членове. Имаме същите проблеми с, дирекцията, а, извинете, с директивата за борба с дискриминацията. Комисията по граждански права обсъжда този въпрос днес. Нямаме никой, а, представ... никой от страна на Европейската комисия, който да обсъди тази тема с нас, но, както казахме, това ще се обсъди в тази комисия съответната процедура, за да видим дали ние не можем да предложим някакви изменения на Комисията по гражданските свободи. Защото точно това направих аз по отношение на директивата за борба с дискриминацията. Но искам да кажа, че ако се опитвате да направите някакви изменения по параграфи, които не са под наша отговорност, то тогава по процедурен път ще се обяви, че това е неправилно. Така че това трябва да стане посредством тази комисия, ако ние не отговаряме за съответните членове. И сега графика. Крайен срок за предложение за изменение 24 е март по обяд. Приемане 28 април. Приемане във водеща комисия по същото време. Пленарна зала втората майска сесия. Благодаря за представенето. Исках само да кажа, че ако правите изменения по параграфи, които не са в, наш, в наша компетентност, то тогава секретарията ще а, ги сметне за невалидни. Господин Хават още го няма. А, ставаше дума за права на човек, социално-екологични стандарти в международни търговски споразумения. А, извинете, господин Хават, е пристигна. Much, um, Благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя как сте пристигнали от а, средната част на Англия. Наистина ви поздравявам, че сте успели да дадете на време, защото аз не успях. Благодаря на секретарята за това, че правиха гъвкавост по отношение на дневния ред. От името на нашата комисия трябваше да направя едно становище, свързано с този въпрос, свързан с права на човека, социално екологични стандарти в международните търговски споразумения. Това е доста широка сфера, най-общо казано. И вече имаме едно такова становище. Комисията по търговия е тази, която отговаря като водеща комисия и вече много години има голям дебат за това как да се свържат тези стандарти с работата на Световната търговска организация, а пък а, мисля, че всички от колегите ми в залата имат различни становища по този въпрос. Много е трудно да се дистилира този въпрос в а, някакъв а, доклад, който да бъде една страница, но съм направил всичко възможно да го направя. Как а, разреших този въпрос чисто практически? В първия параграф съм изложил нашето становище по принцип. Ние сме против протекционизма, казвам аз, когато се опитваме да а, погледнем различните конкурентни предимства на, държави, на отделните държави. смятаме, че трябва да има една справедлива и, и търговия. Записал съм го в първия параграф, защото считам, че голямата част от колегите, независимо от коя група са, биха го подкрепили. И вместо да продължим по този по-общ начин, с такива общи генерализации, съм се опитал да запиша едно становище, което да бъде насочено към действителността, т.е. едно прагматично и подробно а, становище. Какво можем да направим ние, ние в Европейски съюз, по отношение на тези международни търговски споразумения? Точно защото ние сме комисията по заедостта и съм се фокусирал върху социалните стандарти и връзката с а, м, Световната организация на труда. Основните моменти Първият, първи параграф е свързан с тълкованието, което се използва на член 25 от СТО. Там е записано от голямата част от хората, които работят в СТО, че има една а, прекомерно строга интерпретация на този член и би трябвало да има по-широка интерпретация за тези по-уязвими сектори и тяхната защита, независимо дали става дума за Европейския съюз или не. Във втория параграф се занимавам за ключовите, с ключовите конвенции на МОД, от 1998 година. Както знаете, има цяла серия от 8 такива основни конвенции а, и МОД и света най-общо смята, че трябва да бъдат зачитани, независимо дали са ратифицирани от отделните държави или не. Например, да се зачита свободата на сдружаване. Е записано там. И тук аз съм казал, че ефикасното ратифициране и прилагане на тези конвенции би трябвало да бъде в сърцевината на нашата търговска политика и подписването на международни търговски споразумения. Така че е, считам, че те би трябвало да имат същия статут, както достъпа до пазара, защото много биха казали, че по-настоящем нещата не стоят така. В третия параграф заявявам, че Европейската комисия разчита прекомерно на международните организации. Сега тя ги няма, ако ги имаше, ще да ми отговорят, но е, аз не искам по никакъв начин да ги критикувам прекомерно а, имам предвид представителите на комисията, но като се има предвид колко е сложна сега настоящата международна търговия, как пропадна последния кръг в Доха, как ние имаме все повече двустранни международни споразумения, не може да разчитаме международни организации да ни вършат работата. Затова считам, че ние трябва да приемем по-големи отговорности. Не да работим срещу тези международни организации, не чисто и просто заради самия спор да спорим с тях, но ние трябва да имаме необходимия капацитет да вземем съответните решения за това дали отделните държави отговарят на стандартите за устойчиво развитие. След това в четвърти параграф призовавам да се разгледа регламента GSP+, който е свързан с по-големия достъп до пазари в Европейския съюз. Това е достъп предоставен на определени държави, тъй като те спазват основните конвенции на МОД. И има много критики за това, че начинът по който се прилага този засилен достъп а, не е много обективен, не се отговаря на определени критерии, има оплаквания срещу определени държави, които има такъв а, голям достъп, че се действа а, не е достатъчно по правилата. И тези слабости, казвам аз тук, би трябвало да бъдат преодоляни. Казвайки всичко това, обаче трябва да спомена, че последната седмица и дори малко повече време ще е едно решение да бъде а, отменен този разширен достъп а, до нашите пазари на Шри-Ланка. Това е един пример, положителен пример при който ние предприехме съответните действия. По никакъв начин това не е наказателна мярка или поне не искаме да е така, искаме да бъде един стимул за другите държави да отговарят на по-високи стандарти. Така че наистина подкрепям мярката да им се дадат още 6 месеца, за да се поправят. Но ако това се случва, това трябва да се прилага към всички държави по света. Искам да кажа, че оценката на въздействие за устойчивостта е едно отлично, един отличен инструмент, но не винаги се използва така, както трябва. И освен това, трябва да кажа, че от европейска гледна ночка ние си имаме нашите економически, социални и търговски изисквания. Това не е протекционизъм. Има някои сектори, където има голям спад, като например в момента при, по време на рецесията и за това ние сме против офшорните операции. Това е един принцип, и смятаме, че трябва да отговорим на такива действия. Ако вземем решение при определени споразумения, които биха оказали отрицателно въздействие, то тогава би трябвало да координираме това с нашия фонд за предприемане на корективни действия във връзка с въздействието на глобализацията. Седма точка или седми параграф говоря за това, че частният сектор би трябвало също да следва и да изпълнява практики, които да бъдат устойчиви и екологични. А, международните институции, като например МОД, ООН и ОИСР, работят по това да се постигне един общ набор от стандарти за сътрудничество по отношение на търговските споразумения. Би трябвало да дадем стимул на този процес в нашите политики, политиките на Европейски съюз по отношение на търговията. Преминавам към девети параграф, прескачам 8 там говоря за временните договори или придвижване на работна ръка и колективните трудови договори. Както знаете, това е един голям проблем в Европа. След решенията на Съда на Европейските общности трябва да внимаваме, защото отново може да възникне проблем, особено във връзките ни с трети страни, и в девета точка всъщност искам да избегнем това. Ясно да кажем, че ние зачитаме националните трудови стандарти и колективните трудови договори в трети страни. И Накрая, последната точка, споменавам още една политика на СТО, която би трябвало да бъде разгледана, що се отнася до тълкованието на тази политика. Един вид ги възприемаме като някаква истина с, истина, с която не бихме могли да спорим. Това не са Божиите заповеди. Ние можем да спорим с тях. Дори по-настоящем документите, които определят тяхната работа, биха могли да бъдат тълкувани. Има много спорове по тях. Има дефиниция на субсидии, например, която а, се използва използва и много държави използват тази дефиниция като един пробив, за да направят такива зони за експорт, за да може в тези зони да има производство и след това експорт на стоките, като се промъкват един вид, а, а, като се възползват от а, пробивите в тези регламенти. И така, Бих искал да чуя становището на колегите. Очаквам с нетърпение да работя с тези от вас, които искат предложение за изменения, преди да стигнем до окончателното гласуване по това становище. Благодаря. Uh, there... Благодаря. Двама души от комисията искат да се изкажат. От генерална дирекция търговия господин Морас и след това генерална дирекция заетост. Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам генерална дирекция за етост. Европейската комисия споделя интереса на Европейския парламент към последователността на търговската политика и зачитането и на ценностите – Търговската политика дава възможност да се създадат повече и по-добри работни места в Европа и навън. Параграф 1 и 6 от проекто становището третират тези въпроси. Бихме искали да поставим акцент върху възможността търговската политика да подпомогне производителността и повишаването на заетостта в Европейския съюз. В съответствие с политиката Европейската комисия води, включва въпросите за стандартите в областта на трудовата заетост в тогава, когато договаря търговски споразумения. от гледна точка на обхвата на политиката и от гледна точка на ангажимента с, на, по отношение на нашите търговски партньори. Стандартите на МОД представляват основен момент в преговорите. Европейската комисия пое ангажимент през 2006 година този ангажимент получи подкрепата на Европейския парламент през 2007 година. Ние държим да се насърчава достойния труд, социалния диалог и равенството между половете. Основните ценности са минималните стандарти, но програмата Достоен труд предполага не само това. Гарантират се не само минимални права, а се осигурява баланс между конкурентоспособността, производителността и социалната защита. Целта е да постигнем еднакво положителни резултати за Европейския съюз и за търговските партньори. Настоява се за изпълнение на основните стандарти, така както са заложени в Конвенцията на МОД за основните права. По-нататък Създава се платформа за диалог, консултации с търговските партньори. Тези разпоредби а, са. Освен тези разпоредби, има механизми за консултация с партньорите. Подхода на Европейската комисия не предпочита вместо санкции да се разговаря с партньорите за основни стандарти. Идеята е да се постигат резултати чрез реформи. Механизмите за наблюдение на предвидени от главата за устойчиво развитие би трябвало да дадат добър тласък в това отношение. Социалните партньори би трябвало да играят важна роля да, по, да се осигурява прозрачност. Поради ограниченото време службите на комисията са готови да представят писмено становище по документа, представен във вашата комисия и моя колега от Генерална дирекция търговия ще допълни казаното от мен. Както беше казано, аз представлявам Генерална дирекция търговия. Поради ограниченото време ние ще представим коментарите си в писмен вид, но ще дадем няколко примера за въпросите, които трябва да бъдат разгледани по-подробно. Интегрирането на социалните разпоредби в търговските споразумения е сложен въпрос. Правните споразумения следва да бъдат обсъдени много внимателно. Ние бихме искали да поставим акцент върху необходимостта от разграничаване между доброволно спазване, ориентировъчни документи и задължителни правила. Ние смятаме, че трябва да се запази обхвата на правомощия на европейските институции. Европейския парламент трябва да може да излиза с становища по решенията. Според комисията не би следвало международните инструменти като насоките на МОД или декларацията за основните принципи или другите доброволни документи, те не бива да се превръщат в задължителни права тези правила не са разработени като задължително обвързващи. Търговските инструменти регулират взаимоотношенията, но не между отделни страни. Комисията смята, че е, ние трябва да насърчаваме най-добрите практики, особено в областта на корпоративната социална отговорност. Трябва да се насърчава спазването на доброволните инструменти. по същата логика следва да отчитаме, че оценката на въздействието върху устойчивостта по пета точка са проучвани и осъществени от независими консултанти. Целта е да се даде допълнителна информация на тези, които взимат решения. Но ясно е, че комисията, съвета и парламента трябва сами да направят оценка на устойчивостта в контекста на всяко отделно споразумение независим дали и да се види дали а, това съответства на принципите. Вторият въпрос е, свързано, е свързан с четвърта точка. Ние смятаме, че общата система за преференции трябва да се основава на общоприети критерии. Ето защо в съответната регулация и практика ние разчитаме на конвенциите на МОД – и констатациите на тристранната система за наблюдение. Ние смятаме, че не е необходимо да разширяваме обхвата. Комисията смята, че в контекста на сложна ситуация политическите институции са унези, които трябва да вземат окончателното решение, така че няма автоматично прилагане на съответните разпоредби. Ние искаме да подчертаем, че проектостановището предвижда правни и технически елементи, които заслужават дискусия. Споменава се член 24 на МОТА, също така споразумение за субсидиите, изравнителните мерки, а също така и ситуациите свързани с търговските преговори. Това са въпроси, които заслужават да бъдат обсъдени и ако вашата комисия е, иска допълнителен коментар по тези е, въпроси и други, ние с радост е, ще представим своето становище. В противен случай ние ще изпратим в писмен вид своите мнения. Благодаря. Искам само да кажа, че гласуването ще се проведе в 5 часа има едно възражение срещу това решение, но според мен няма никакво основание да не гласуваме в 5 часа. Така че, щом приключи този дебат, ние ще проведем гласуването. Още един човек поиска думата. Всъщност не виждам. Бихте ли се представили, тъй като тук не виждаме добре? Джо Хигинс от от групата на Обединената левица. Искам да кажа няколко думи за предложенията, направени от господин Хауит, госпожо председател. Аз мисля, че правата на човека и социалните и екологични стандарти трябва да бъдат застъпени в преговорите между Европейския съюз и всяка друга страна. За съжаление, е, информацията, с която разполагаме от гражданското общество, неправителствените организации и други, в много бедни страни, с които търгува Европейския съюз, се наблюдава именно обратното. Правата на човека, социалните и екологични стандарти често се нарушават при това без да се прикрива нарушението. Господин Хауит в четвърта точка казва, че синдикатите органи... правозащитните организации трябва да бъдат консултирани в процеса на договаряне, сключване и изпълнение на търговските споразумения. Аз съм съгласен. За съжаление, разполагаме с информация, че е, това, което че мнението, което те предоставя, не се отчита. Също така има данни, с които разполага Европейския парламент и тези данни идват от организации на работещи, малки производители и жители в бедни страни, че европейските многонационални фирми играят много неблагоприятна роля, например в Латинска Америка – дори се има подозрение, че те участват в нарушаване на правата на човека в малки общности, които се противопоставят дейностите водещи до влушаване качеството на околната среда. В пета точка господин Хауит споменава а, мимоходом положението в Колумбия и факта, че се подготвя споразумение. Аз бих искал тук формулировката да бъде по-категорична, да се каже, че не би трябвало да има търговско споразумение с Колумбия, докато нещата си, а, си остават такива каквито са. А, именно а, преследванията, на които са подложени синдикатите, а, също така и факта, че а, заплахите срещу работниците и а, синдикатите, борщи за своите права, не биват подлагани наказателно преследвани. В шеста точка господин Хауит казва, че търговските споразумения се, водят в контекста на економическа депресия и той смята, че трябва да се предотврати намаляването на пазарния дял на европейските фирми и повишаващата сте безработица. За съжаление, глобалният капитализъм разчита именно на ожесточената конкуренция и е, създаването на условия за ефтин, за ефтин работна ръка. Е, изправили сме пред е, тъжната ситуация, в която работниците от различни страни се противопоставят едни на други. Дел в Ирландия преди година и половина уволни 1700 работници и полското правителство е, изрази готовност да, изрази готовност да осигури 50 милиона под формата на субсидии. Мисля, че тук има явно нарушаване на етичните правила. Последното, което искам да кажа, госпожо председател, е следното. Господин Халит казва, че всяко търговско споразумение и движението на работна ръка трябва да съответства на трудовоправното законодателство в страните партньори. Аз бих изразил категорична подкрепа тук, но си задавам въпроса. Как е възможно това да се приложи на практика, когато е, съдът на европейските общности през последните 3-4 години в при няколко, в няколко е, постановления е, всъщност защитава правата на подизпълнителите да експлуатира хората, да допуска свободно движение на работна ръка, е, но при условията на много по-неблагоприятно заплащане случая в Люксембург, например. Може ли господин Хауит да коментира факта, че Европейската комисия и Европейския съд в така нареченото тълкуване на договорите на Европейския съюз означава, че точка 9 от становището на господин Хауит никога няма да бъде приложено. Благодаря. Děkuju. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno o Kolumbii. Искам да кажа няколко думи за чутото по отношение на Колумбия. Миналата седмица, като член на делегация от страна на групата на социалистите, посетих в Колумбия на една мисия за установяване на фактите. Това, което чухме, не е вярно. Цялата информация, която имаме по отношение на Колумбия, се основава на изразени становища от страна на конфедерация, чието членове ни посетиха и с които а, се водеха дебати. Ние обаче се видяхме и с правителството, с представители на ведомства, министри, заместник-министри, синдика, синдикати и така нататък. Аз самият съм синдикалист и никога не съм подлагал на съмнение казаното от колеги синдикалисти. Картината, която се обрисува тук, не е вярна. Има голям напредък към все по-голяма демократизация в Колумбия. Приете закон, според който убийството на синдикалист се третира като акт на геноцид. Дори чухме, че а, нещо като национален спорт да избиваш синдикалисти. Обаче това не е вярно. А, това са различни становища, които се чуват. Смятаме обаче, че колумбийското правителство предоставя постоянна защита на 1500 синдикалисти конкретно. И за това смятам, че е много важно първо да се установи истината, преди да се правят каквито и да било обвинения. Съдебната система е напълно независима от изпълнителната власт. Много ми се иска това да беше е, вярно и за някои държави членки на Европейския съюз. Да, аз заминах за Колумбия с много съмнения, а се върнах убеден. Убеден, че няма никакви проблеми да се подпише споразумение за а, международна търговия с а, Колумбия. Тому, аби та дохода била uzavřena. Представител а, на една от групите беше против подписването на такова международно търговско споразумение с Колумбия. Той заяви, че Колумбия няма какво да спечели от едно такова споразумение, но според мен това е идеологическа, идеологическа позиция. Тя не се основава на синдикалистски убеждения. Но фактите са убеждаващи и има голям парадокс. Всъщност никой не критикува Венецуела, а Венецуела, точно тя, влиза в една диктатура, диктатурата на Чавес на никой изобщо не му пука за това, че Чавес едва ли не отмени всички синдикати в момента, в който взе своя пост. Говорих с Джон Мънкс и с представители на синдикатите в Колумбия, така че стига сме плюли по Колумбия. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Хаует за резюмиращо становище. Благодаря, госпожо председател за колегите от комисията. Малко съм разочарован. Не сте подготвени да дадете подробности, защото мисля, че всички имахме еднакво време за подготовка и би било много полезно, ако можеше на време да излезете с такива детайли за днес, едва ли сте очаквали становищата на парламента да бъдат детални и подробни, ами очаквайте да бъдат все такива. Не го забравяйте. Искам да помоля да изпратите наистина и в писмен вид, но и лично вашите бележки, така че да ги обсъдим и то своевременно, преди крайния срок за внасяне на предложения за изменения. Господин Морас, ако не се лъжа, от Генерална дирекция търговия как четете седми параграф, наистина ме безпокои. Доста е трудно на нашия голям континент да разберем всъщност какво правим и след това, ако собствените ни колеги в а, комисията не четат текста, то тогава какво остава? Вие казвате, че там пише задължителни стандарти, а в момента те не са такива, са доброволни. Хубаво прочетете параграфа и вижте пише ли такова нещо. В вашето изказване вие заявихте, че комисията иска, цитирам ви, насърчаване да се спазват тези доброволни стандарти. Аз съм използвал подобна дума на английски, което означава също. Така че каква е разликата? Не разбирам. Много съм разочарован че така представяте нещата. Това е спорен въпрос. Аз се опитвам да постигна консенсус, а вие търсите подвола теле. По отношение на колегата Хигинс, той критикува Европейската комисия. Те могат да се защитат сами, нямат нужда аз да го правя. А, той обаче се обърна и към мен и искаше за а, една от точките да говоря. Да, смятам, че е много важно да заявим, че имаме голям проблем в Европейския съюз по отношение на зачитането на националните стандарти за полагане на труд и колективните трудови договори. И ако не зачитаме нещо в Европейския съюз, защо го налагаме на страни извън нея? Мисля, че всички ще подкрепим а, това, че не бива да повтаряме в международните си търговски споразумения неща, които изискваме от наши партньори, а не ги изпълняваме. По отношение на Колумбия. Мога само да се усмихна на казаното от колегата. Няма да отговоря на това, което казахте или пък наказаното господин Хигинс по този въпрос, защото този доклад и това становище като че ли не са в подходящата рамка в нашия парламент, за да се занимаят с този много важен въпрос. Аз имам много ясно и категорично мнение и трябва да кажа, че по-настоящем има едно оплакване в МОД 1287 срещу убийството 2700 убийства, а в а, доклада на МОД от миналата година за свободата на сдружаване се заявява, че има много законодателни актове, които не отговарят на конвенциите на МОД и аз а, считам, че също не бива да се подписва международно търговско споразумение с тях. Това обаче е един въпрос, който е изключително важен, особено по-настоящем, както имаме разширени правомощия по отношение на международната търговия и подписването на такива споразумения. Е важно как защитаваме социалните права, синдикалните права. Не трябва да се опитваме а, да прокарваме нещата през а, задния двор. Ричард, моят текст посочва определени трудности, свързани с оценката на въздействието по отношение на устойчивостта и там нещата не мисля, че са спорни. Та казвайки всичко това, ви благодаря за вниманието. Uh, Сега преминаваме към дискусия и след това гласуване по мобилизация на фонда за адаптиране към глобализацията. Имаме три дела, свързани с Литва в дневния ред под, в областта на строителството. Постигна се споразумение в работната група по писмото с изключение на пета точка, тъй като има съгласие по останалата част на писмото, да гласуваме първо изменението към пета точка и след това да гласуваме цялото писмо. Мисля, че това беше договорено от всички координатори. Разумно е пета точка да бъде гласувана отделно, тъй като тя е единствената, която предизвиква разногласия. Ако не съм права, моля ме поправете. Аз, моето положение никак не е лесно. За съжаление, микрофонът не беше включен. Да. Моето положение не е лесно, както казвам, защото всички искаме да си отидем вкъщи колкото се може по-рано. Но въпросът е принципен, госпожо председател. Ако определяме дата и час, първо я обявяваме, после я променяме, не е честно защото има хора, които са поели вече други ангажименти и ще, и ще се върнат тук в залата в уговорения час. Така че искам да изразя разочарованието си, поне да го запишете в протокола, ако не е друго. Смятам, че трябва да се зачита предварително определения график, ден, ден и час. Ако непрекъснато го променяме, както ни хрумне, със сигурност нанасяме вреда на демокрацията. Така че не смятам, че трябва да променим часа на гласуване. Госпожа Кресле, например, в момента е заета на едно външно мероприятие вън от парламента и ще дойде в утре уречения час за гласуване. Тогава обаче нас няма да ни има и няма какво да гласуваме. Благодаря. Обикновено, когато дадена точка е включена в дневния ред и е предвидна за определен час, е редно да, е редно да спазваме предвиденото време. Ще впишем вашето възражение, но преди час, час и половина аз се обявих, че гласуването ще се изтегли, никой не възрази. Така че мисля, че дадах на всички достатъчно възможност да се съберат. Тогава, когато един депутат е член на комисия, би трябвало да е на разположение за нейните заседания мисля, че не сме изтеглили гласуването с кой знае колко и мисля, че трябва да гласуваме така, както се разбрахме. Госпожо председател, по въпроса за протокола. Аз съм координатор и никой не ме попита по този въпрос. Казвате, че съм координатор и че сте се допитали до мен, но не е верно. Разбирам от секретарията, че това не е така, че е, са се свързали с координаторите. Тогава, когато координаторите са в залата, очевидно е, всички би трябвало да знаят, че ще се проведе гласуването. Сега вие ми казвате, че не сте знаели, че гласуването ще се изтегли. Аз го обявих няколко пъти от председателското място и разбирам, че повечето са наясно с това, че гласуването ще се изтегли. Администраторите са имали всички възможности да се свържат с депутатите. Тогава, когато един депутат е член на комисията, той трябва да бъде разположение за, е, той трябва да бъде на нейно разположение. Господин Чабенок. Моля, включете си микрофона. Благодаря, госпожо председател. Нямам възражения срещу това да се гласува сега, но искам да посоча, че и аз съм координатор. Никой не се е свързвал с мен, никой не е искал мнението ми, така че съм склонен да подкрепя е, предложението на господин Йори. По въпрос на принцип е, или да спазваме часовете в дневния ред, или пък да няма такива а, часове. Ако искате хората да присъстват, не включвайте часове. Секретариатът ме информира, че не са ви информирали, защото не сте присъствали. А, аз си бях сигурна, че някой от вашите администратори ще ви а, уведоми. Мисля, че сте имали достатъчно време да информирате секретарията за това, че сте възпрепятстван. А тогава, когато вие не присъствате, е, трябва да разговаряте предварително с координаторите. Мисля, че това е въпрос, който може би трябва да се обсъди с координаторите. Господин Йори има думата. Да, благодаря ви. Да, вярно е, признавам си, че закъснях с минута и половина или с две минути и половина, но моя заместник бе тук и не го попитаха. Грешка се е получила. Но, по принцип говоря, по принцип говоря, че не е добре да се обявява един час като час на гласуване и след това да се промени. Разбира се, ясно ми е, че нещата не винаги зависят от нашата желание. Всички трябва да са тук, но пак повтарям, желая да се запише в протокола, че съм разочарован от тази, на този начин на действие. Ако някой от другите политически групи иска да се изкаже, моля ви вдигнете ръка, но тогава, когато съм дала думата на координатор от политическата група, може да се сметне, че съм дала възможност на цялата група. Ако няма представители на другите групи, ще преминем към гласуването. Съжалявам, вашият координатор вече се изказа. Няма да дадем думата на други, освен на координатори сега. Сега, дебат по писмото и после гласуване. Някой иска ли да е, се изкаже по писмото. Единствената точка, която поражда спорове, е точка номер 5. Ето защо аз предлагам точка 5 да бъде гласувана като изменение. И след това да гласуваме цялото писмо. Госпожо Моран, искате ли да се изкажете? Благодаря, госпожо председател. Да, наистина. Аз съм в тази работна група и често винаги всъщност я посещавам. Редовно. И така. Пета точка. Пета точка се появи в последствие. В последствие. Проведохме заседание на работната група и след това се появи тази точка. Така че се питам как стана така. Всички се бяхме разбрали за формулировката, за окончателния вид на писмото и виждам, че се случват неща, които не мога да разгадая. За какво става дума? Става дума за въвеждане на промяна, на промяна, свързана с процента на съвместното финансиране, промяна, която обаче не бе обсъдена по време на нашата работна група. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Харкин. Съвсем накратко, съгласна съм с последния оратор. Нямахме възможност да проучим текста и да вземем информирано решение. Представиха ми този документ в последния момент и не съм съгласна, че точно преди гласуването трябва да ни се представи нещо съвсем ново. Госпожа Корнелисън. В, и при мен писмото не е включено в документите. Колегата до мен ми услужи, но мисля, че ще бъде полезно, ако бъде прочетено от председателя. Es la misma cosa para mí. Sorry, Yo no tengo... everything on the table. My mistake. Mr. Serkis, please. Sí, tengo el mismo... Господин Серкас, и аз имам същия проблем. Нямам го писмото. Не са ми го дали. The difficulty, I'm told, is that we Проблемът е, че няма да имаме време, защото комисията по бюджета ще проведе своето гласуване. Така че ако искаме въобще някой да чуе какво мислим, това писмо трябва да се гласува днес. Мога да изчета новия параграф 5. Работната група е заседавала неколкократно. Единственият параграф, по който има спорове, е този пети параграф или пета точка. Ако това може ще ви помогне, ще го изчета и новата му формулировка, както е предложена. След като го изчета, може да има кратък дебат, ако искате, но трябва да го гласуваме днес, защото иначе няма да можем да го включим в дневния си ред. Ще изчита пета точка и ако искате да се включите след това, може да има кратък дебат. The paragraph would read, with the changes, regrets that the council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 Искате ли да го изчете още веднъж? Или не? Госпожа Морал. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Ако продължаваме в същия дух, имам чувството, че изпразваме. Изпразваме от смисъл и от съдържание работата на работната група, в която всички участваме. В тази работна група, значи, сме малобройни. Малобройни сме като представителство на различните политически групи, но работихме много, с голямо желание и така изведнъж някой да ни изпраща едно изменение, без да става ясно откъде точно идва, това е поставяне пред свършен факт и подкопава, подрива естеството на нашата работа. Освен всичко останало и изразява презрение към, към, към работата ни по този фонд за приспособяване към глобализацията. Sorry. Riaumen Reuters. Igen, most működik. Jó. Ehhez szeretnék kapcsolódni, amit Elizabeth elmondott. Да, госпожо председател, искам и аз да се изкажа във връзка с изявлението на Елизабет Моран. Не става дума просто за това, че се появява нещо изведнъж без никой да го е искал и без никой да го е подписал, става дума за намеса в нашата работа и в нашите връзки парламент, комисия, съвет. Така че този текст не бива да е част от трябва да кажа, че никой не е повдигнал нищо против. Секретарията ми каза, че е изпратен този документ, никой нищо не е реагирал по него. Ако всички така се притесняват от този нов а, параграф, а, това е моето обяснение. Изпратила е комисията, Европейската комисия, извинете, отговор и нещата са променени в светлината на този отговор. Но, нека да видим какво може да направим. Ако не сте удовлетворени, а ако искаме да приемаме писмото, нека да гласуваме по изменението на пети параграф и ако го отхвърлите, то тогава първоначалният параграф 5 ще бъде запазен и след това ще гласуваме по цялото писмо. Ако това, което ви притеснява най-вече е, че не е бил разпратен този текст. Секретарията ми казва, че е било обаче разпратено. Да, имате безпокойства, че влиза някакъв текст след заседанията на работната група. Те са работили много усърдно. Да, разбирам. Разбирам защо проявявате безпокойство. Но а, проблемът в момента е, че трябва да приемем писмото. Аз бих гласувала по цялото писмо, така както първоначално изглеждаше то. И ако искате да гласуваме по различния пети параграф, може и това да направим. Така или иначе, трябва да се гласува. Нека да вземем бързо решение от страна на координаторите. Ако може, координаторите са тези, които би трябвало да вземат решение. Считате ли, че моята идея да гласуваме по новия параграф 5 и след това гласуваме по писмото е подходящ начин на работа? Господин Съркъс, господин Ори и след това госпожа Харкин и така нататък. Да, благодаря. Аз подкрепям. Подкрепям. Но искам да стане ясно това, че имаше време и ако наистина е било разпратено това писмо, колко време предварително е разпратено? имало ли е наистина време да се проучи? Ако това е било наистина така, аз съм за и ще гласувам. Секретарията ми казва, че е изпратено в сряда. Не е в работните ви документи, но е изпратено на членовете на работната група и госпожа Тори има думата. Благодаря. Този дебат вече е смешен. Миналата седмица, всички знаем, бе така наречената тюркуазена седмица и бяхме на посещение в избирателните си райони. Ние в Унгария, например, имаме сега избори, подготвяме избирателна кампания и изведнъж получаваме писмо и срок за приемане за след 2-3 дена. С други думи, нямаме съответно условия за работа, необходимите условия за работа. Mrs. Moraitin. Ja, voorzitter, voorzitter ik ben nu, ik ben nu um, een, een tijdje. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм титулярен член на тази комисия. Отдавна не съм идвал на заседанията ви, но винаги идвам с голямо удоволствие. Само, че ми се струва, че има липса на организация. Аз трябваше да дойда тук в 5.15 за дискусия по конкретна точка и спуснах я. Тогава, когато нещо не е включено в дневния ред, е неуважително да очакваме депутатите да гласуват по него. Ето защо според правилника смятам, че трябва да отложим дискусията на тази конкретна точка. Но не, ако не можем, да, но ние не можем да отложим обсъждането на писмото. Ако не гласуваме днес по него, няма да има становище от комисията по заетост. Так, така че това не е вариант. Единственото, кое, за което призовавам координаторите, е да решат дали да гласуваме по точка 5 като е, изменение и след това да гласуваме писмото господин Серка се съгласен. Господин Ори, не съм сигурна какво е становището му. Госпожа Морен, е, като че ли е съгласна. Госпожо Харкин, съгласна съм с вашето предложение, госпожо председател. Аз мисля, че ние трябва да гласуваме само писмото във вида, в който беше прието от работната група. Господин Ори. Аз мисля, че никой не иска да се забавя помощта тогава, когато тя е необходима. Така че аз ще се съглася с това да гласуваме писмото без пета точка. Тя беше добавена по-късно, нека да я, да я пренебрегнем. Виждам, че има много хора, които се притесняват от пета точка. Така че можем да постигнем съгласие. Нека да гласуваме писмото без пета точка. Но бях информирана, че ви е било раздадено, включено ви е в документацията. Ако обаче това е вашето решение, тогава ще гласуваме само по писмото, което беше договорено от работната група. Секретарият... Но тогава, когато секретариатът ми казва, че нещо е изпратено, аз вярвам, че то е било изпратено. Дали е на бюрото ви или не, няма значение. Така че в бъдеще ще ви помоля да си гледате внимателно почтата, за да не се случва така, че депутати да твърдят, че не са получили нещо, което е било изпратено. Така, е, моля да гласувате, който е за Против? Въздържали се? 39 за, един против, нито един въздържал се. Преминаваме към следващата точка, а именно освобождаване от отговорност за бюджета. Ще проведем много кратък дебат по всички точки и ще дам думата на госпожа Греслер. Господин Нори, искате ли да вземете думата? Мисля, че въпросът не е особено спорен. Не, смятах, че ще се изказвам преди гласуването, но именно по тази причина изразих своето възражение, просто защото знаех, че госпожа Гресле не може да присъства. Тя а, си беше направила програмата, така че да присъства в определен час. Ще гласуваме без тя да присъства. Тя се опита да координира задълженията си с колегите. И единственото, което предлагам е да гласуваме онова, което договорихме с нея преди два часа. Благодаря, госпожо председател. Само ще повторя от името на моята група, че нашето желание е да се постигне баланс между необходимостта да има контрол и управление на средствата, да се избегнат грешките, да се избягва измамата. Мисля, че госпожа Греслер се стреми към същото, но това от една страна. От друга страна, спазване на процедурата. Целта не е да сочиме с пръст определена е, държава, определена агенция. Ето защо ние внесахме няколко изменения и, и искаме да насърчим дейността на а, е, служителите на терен. И също така така докладите на Сметната палата. Имах възможност да се срещна с госпожа Греслер след внасянето на нашите изменения. И в резултат на тези разговори ние подкрепяме някои компромисни изменения, но не всички. При всички случаи у нези, които не добавят нищо ново към доклада на Сметната палата, също така бих предложил да се оттегли трето изменение по отношение на освобождаването на отговорност, е, освобождаването от отговорност на комисията. Това беше от мен, госпожо председател. Някой друг? мисля, че по, време, по повод на искането за отегляне на изменение, е, то е подписано от госпожа Фигуайредо. Тя не присъства, а ние трябва да поискаме нейното разрешение. Е, сега да гласуваме, ако няма други коментари. Първо ще гласуваме освобождаването от отговорност за изпълнение на общия бюджет, раздел 3, комисия, изпълнителни агенции, параграф 3, изменение 1, който е за. Против. Въздържали се. Ще проверим по електронен път. Моля, гласувайте. If you um, haven't got your car, please just signal. Ако не си носите картата за гласуване, сигнализирайте, за да преброим гласа ви. Шестнайсе за, 24 против. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Приема се. Трето изменение. За. Против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 15 за, 26 против. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуване на текста с измененията. Гласувайте. Край на гласуването. Ако не си носите карта за гласуване, бихте ли ни уведомили за това как сте гласували? 35 за, 1 въздържал се, 0 против. Поздравления за госпожа Греслер. Второто гласуване е освобождаването отговорност за бюджета на Европейската фундация за подобряване на условията на труд и живот. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против. Сега ще проверим. Гласувайте трето изменение. гласуването. за... 19 на 19 отхвърля се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първи компромис за. Против ще проверим. Край на гласуването. 26 за, 15 против, 0 въздържали се. 5, 6, 7 падат. Осмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромиса. против, въздържали се, приема се. 9 и 10 падат, 11 за, против, да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. 20 на 20 резултатът отхвърля се. Пето изменение. А, извинявайте, не гласуваме 12-то изменение, тъй като той има чисто редакционен характер. Сега гласуваме а, текста като цяло. По именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 13 против. Поздравления! Преминаваме към следващото гласуване, а именно освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджета за Европейския център за развитието на професионално обучение. Госпожа Холмен Ройтен, процедурен въпрос. Госпожо председател, къде са измененията? Току-що гласувахме нещо, което не можах да намеря в документите си. Казват ми, че измененията са били включени в документацията. Госпожо председател, въпросът е, че аз ги нямам. Но бяха включени в документацията. Сега преминаваме към СДФО. Първо изменение. Госпожо председател, процедурно Процедурен въпрос. Госпожо председател, искам да привлека вашето внимание не получих отговор. Беше било е сложено в документацията ви. Но не, значи вие сте единствената, която не разполага с него. Не, не съм единствената. Всички на моя ред не разполагат с а, документ. Сега ви го раздават. Мисля, че това се дължи на факта, че дойдохте късно. Вие дойдохте едва преди половин час. Гласуваме първо изменение. Сега след като госпожа Омен Ройтен получи копия от документацията, би било полезно да дойдете на време. И така, първо изменение. За, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 24 против. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Отхвърля се. Първи компромис. Искате да проверим второ изменение? Гласувайте. Добре. погрешно ме информираха, че а, трябва да се провери. И така, компромис Едно за, против, приема се. Ч, номер 4 пада и 3 пада, така че гласуваме Проекто становището по електронен път. Гласувайте. Край на гласуването. 40 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравления още един път. Следващия вод е, освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за Европейската фундация за обучение. Компромис 1 за, против. Ще проверим първо, първи компромис. Моля, гласувайте. Двадесет и 25 на 17 приема се. Едно, две и три падат. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втори компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 6 пада и номер 5 пада. Сега гласуваме проектостановището в изменения вид по електронен път. Гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 13 против, 1 въздържал се. Приема се. Последното, което ще гласуваме е освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета за Европейската агенция за здраве и безопасност на работното място. И така, Започва се едно гласуване, което е свързано с един параграф, който завършва с добро финансово управление в бъдеще. Кой е за? Първата част. Против. Раздържали се. Приема се. Сега за втората част. Кой е за? Против. Електронно гласуване по същата част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 22 маза, 20 против. Приема се. Преминаваме към второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега по цялото становище, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 39 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравявам докладчика за усилената работа и на всички ви, разбира се, поздравления. Благодаря. Uh, Следващата